Председателката. So, Почитаеми членове на Европейския парламент, подновяваме заседанието. Протокола от вчерашното заседание, както и одобрените текстове, вече са предоставени. Има ли възражение за протокола? Не, следователно протокола се